да започваме гласуването, доклада Негреско, мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Започнете гласуването, край на гласуването. Приема се. Докладът на Новаков, мобилизиране на средства от Европейския фонд, един, единствено гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Доклад Фернандес, проект за коригиращ бюджет номер едно. Изменение едно. Кой е за? Моля да гласува. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбила е за. Против Въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията в пълния вид. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад ТАЕС. Назначаване на член на Сметната палата. Само ЕРЕП. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада с назначаване на член на сметната палата, господин Микел Кословски, тайно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Доклада Солтес, назначаване на член на Сметната палата, господин Ян Греговор. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Още един доклад СОЛТЕС, назначава на член на Сметната палата, господин Владислав Балко. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Още един член на Сметната палата, господин Войчеховски. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега преминаваме към резолюцията възражение съгласно член 106 от правилника за дейността относно подновяване на одобрението на активното вещество глифозат. Предложение за резолюция на комисията ЕНВ, изменение 44 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към девето изменение, параграф 1, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 33 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 34 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 2, изменение 10 в 9 части. Първа част, дигна на ръка за. Против.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 Четвърта част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пета част дигна ръка. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Шеста част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седма част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девета част по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 45 пада. Изменение 11 има устно изменение, внесено от колегата Делаи. Заповядайте. Моля на микрофона. Функционира. Благодаря. Господин председател, за да постигнем компромис, за да се сближат становищата и преодолеят различията, искам да предложа следното изменение към изменение 11. Първа част призовава комисията да поднови одобряването на глифозада за не повече от 7 години. Напомня, че регламент 1817 дава възможност на комисията да отегли активното вещество за период, за който е оправомощена, ако не отговаря на критериите. Благодаря, казва председателят. Има ли възражение? има ли 40 парламентаристи, които искат да станат прави? И сега в нас предлагам за гласуване предложената част. Първа част, моля гласувайте. А, извинявайте. Нека да изчакаме. Извинявайте. Има 40 депутати, които са против. Ако обичате, къде е проблемът? А, не, е много късно. Защото... Моля, моля ви. Очевидно е, че колегите, които са против, трябваше да чуят превода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 Изменение 20 пада. 46-то изменение по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 47D по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то изменение с дигане на ръка за, против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Кой е за? Сдигна на ръка против въздържали се, приема се 48. Искате проверка на 12-то изменение? Добре, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48 изменение. По именно гласуване гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 49 в две части по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се втора част по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 37 с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 38. 37 изменение да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 изменение с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 изменение в две части. С дигане на ръка. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51 Д с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за. Против въздържали се, приема се. 19 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 21 с дигна на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1. За. Против въздържали се, отхвърля се. 15. Поименно гласуване, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 измерение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбила. Д. 39 Д. По именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. По именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17 по именно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 40D по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 4 в две части. Първа част с ръка за против, въздържали се, приема се втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се, изменен 41, за. Искате проверка? Добре, ще направим. На втората част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. А, извинявайте, пада. Изменение 5 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 43 42D. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 6. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По именно гласуване 43D. Моля гласувайте. Отхвърля се. Изменение 7 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Вдигане на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. Проверка. Добре. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26-то изменение. Вдигнана ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Ако не вдигате ръка, ми е много трудно да разбера, затова ще направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 27. Създигна на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20. Добре, проверка. 27 изменение. Моля, гласувайте. Приема се. 28 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29 са на ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 са дигане на ръка за. Против въздържали се, отхвърля се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме резолюцията в нейната цялост по именно гласуване. Моля ви, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към доклада Кълниет Европейския съюз в променящата се глобална среда. Кой поиска думата? Никой. След параграф 3 изменение 1 в 3 части. Първата част с дигане на ръка. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се трета част. Съзигна на ръка. Кой е за? Против?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 Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Трета част. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 11, първоначален текст, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 12, първоначален текст, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 17 от първоначалния текст. Две части вдигна на ръка. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 23. Две части. Първа част. Вдигна на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, приема се. Параграф 26, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 27, първоначален текст, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 45. Изменение 2. Кой е за? Създигане на ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла се. Първоначален текст. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се след точка от преамбила Н, първоначалният текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, но да направим проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме резолюцията в пълния вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика Кълниете. Сега преминаваме към доклада Месерикс, прилагане и разглеждане на стратегията Европейски съюз Централна Азия, параграф 3, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Параграф 90, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 110 на първоначалния текст, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, Въздържали се, приема се. Параграф 149. Искате проверка по втората част на параграф 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф. А, трябва да вдигате ръка, иначе няма как да разбера. Параграф 149 от първоначалния текст. Кой е за? Против? въздържали се. Мисля, че се приема, но за всеки случай да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 145, изменение 1 с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравление за докладчика господин Мешерич. Сега преминаваме към резолюцията за епидемията, предизвикана от вируса Зика. Изменение 5 на 7 параграф с дигна ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 6. Добре, да проверим. Пето изменение. Гласувайте. Край на изменението. На гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 с дигна ръка. За. Против.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 против, въздържали се, приема се. Втора част с на ръка за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част на ръка. По третата част проверка. Гласувайте. Не, по третата част. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част с дигна ръка. За, против, въздържали се, приема се. Пета част дигна ръка. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, параграф 19, вдигане на ръка. За против, въздържали се, приема се. Параграф 19 пада, параграф 33, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка на преамбюла М, четвърто изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се точка от преамбюла У, изменение 3, вдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция с вдигане на ръка. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към ситуацията в Полша. Преди да пристъпим към проекто, да пристъпим към проекто резолюцията, има предложение за отлагане на гласуването, постъпило от депутата Камал, който поиска думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. От името на ЕКРЕ предлагам отлагане на гласуването на резолюцията за положението в Польша по 189 и 190 член от правилник. Комисарят Тимерсън, Тимермас посети Польша миналата седмица и явно е провел много конструктивни разговори. Два дена по-късно той отново посети Полша, за да проведе разговори. Така че аз предлагам е, да се отмени, е, по-скоро отложи гласуването е, в духа на позитивно отношение към разговорите, които очевидно по-настоящем са в ход. В интерес на всички ни е да постигне напредък в разговорите между полското правителство и Европейската комисия. Според мен тук нямаме никакви политически съображения и колегите ще приемат това скромно искане. Така, сега, имаме ли някой, който да подкрепи това процедурно предложение? Госпожа Вишневска. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. На 15 януари поискахме Европейската комисия да ни даде правното основание, на което се намесва във вътрешните работи на Полша. Поискахме да се изясни договорноправната основа е, за тази намес. Три месеца по-късно все още нямаме отговор, а срокът за отговор е 6 седмици. Комисията не е в състояние да посочи правното основание на своята намеса, тъй като такова няма. Вмешателството във вътрешните работи на държава членка противоречи на принципите за, от, прогласени в договорите за Европейския съюз и аз призовавам вотът да бъде отложен, докато комисията не посочи основанието, на което се намесва във вътрешните работи на Полша. Е, комисията желае да промени полското законодателство, като нарушава европейското законодателство. Посягайки на Полша, комисията посяга на Европа. Госпожо, сега желая ли някой да се изкаже против предложението на господин Камал? Господин Питела. Искам смирено да напомня на тази зала, че една страна свобод, със свободна воля се присъединява към Европейския съюз. Това не става на сила. Изборът е на гражданите, но в момента, в който се присъедини към Европейския съюз, е длъжна да спазва правилата на Европейския съюз. Следователно, Това не е намеса, а легитимен интерес на Европейския съюз към онова, което се случва в собственото семейство, защото Польша е част от нашето семейство. И нас ни интересува съдбата на полските граждани. Тази резолюция не е нищо друго, а последица от резултатите от Венецианската комисия. Тя изрази своето становище ясно. Благодаря, господин Питела. Сега подлагам на гласуване предложението за отлагане, така както беше отправено от господин Камал. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към резолюцията на пет политически групи. Трето измерение кой е за, против, въздържали се да проверим. Гласувайте. La votazione è aperta. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо, вдигане на ръка за, против, въздържали се. Dopo il considerando P emendamento 2 per... Изменение 2, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Подлагам на гласуване цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това гласуването приключи. Сега преминаваме към обясненията на ВОД. Ще почакаме няколко минути колегите да напуснат залата.